Исках да се спра на тълкуването на член 191 от договора. Това тълкуване е свързано с упражняването на демокрацията в нашия парламент. Не може да бъде ретроактивно. Би трябвало да се прилага към новия мандат на съответната парламентарна комисия.